Otwieram posiedzenie. Witam wszystkich Państwa. Откривам заседанието. Добро утро, госпожи и господа. Поздравявам представителката на съвета, представителите на Европейската комисия, които участват в това заседание. Естествено, поздравявам и депутатите в залата. Нашите дискусии се излъчват пряко по вебстрим. Поздравявам най-сърдечно и всички от тези, които не са в залата, но ни слушат и ни виждат на екрана. Още по-добре е да си в залата. Знаете, че е, има предложение.